Uh, dear colleagues, dear ladies and gentlemen, I would like to... Уважаеми колеги, дами и господа, нека да продължим заседанието си с размяна на мнения за отношенията между Норвегия и Европейския съюз в областта на търговията. Надявам се, че ще запазите тишина. Нека да поговорим за последните мерки, е, наложени от норвежкото правителство, което, които се разглеждат като противоречащи на е, духа на споразумението за Европейската економическа общност, да налагат 72% е, мита върху е, цветя, също така върху мита и сирена а, върху а, и по-конкретно върху говеждо месо и върху агнешко месо. Според нашата информация, националния бюджет за 2013 година трябва да се приема от Норвежкия парламент днес. И така поканихме негово превъзходителство, посланика на Норвегия към Европейския съюз, Господин Лейквол, добре е дошъл. Е, много се радвам, че имате възможност да поговорите с нашите е, колеги по тази тема. Имате думата и след това ще е, дадем думата и на колегите. Благодаря много, господин председател. Благодаря, че ми дадохте тази възможност да говоря пред вашата парламентарна комисия. С ваше позволение ще се спра на три е, основни теми в рамките на няколко години, е, минути. Първо ще говоря за общите отношения, след това за селското стопанство и на трето място темите, които вие изредихте в уводните си думи. Първо, дърговските отношения между Норвегия и Европейския съюз. Няколко цифри. Норвегия е петия по големина търговски партньор на Европейския съюз, три четвърти от международния търговски обем на Норвегия с Европейския съюз в областта на енергетиката, 20% от общия внос на газ на Европейския съюз идва от Норвегия, а за нефта процентът е 12. Споменавам тези цифри само за да иллюстрирам колко а, интензивни са нашите економически отношения и колко важни са те а, и за Норвегия, и за Европейския съюз и неговите държави членки. С няколко изключения нашите отношения се управляват от споразумението за Европейската економическа зона. Това дава възможност Норвегия да участва като пълноправен участник на вътрешния пазар от четвърта година насам. А, като тук става дума не само за економиката, за равнопоставеност, за регламентиране на работата на бизнеса, отделните лица, работниците, студентите. И вчера на срещата на съвета на Европейската економическа зона направихме съвместна оценка за начина по който е, функционира тази зона на съвета бе казано. Във връзка с 20-та годишна на единствения пазар, в края на тази година съветът на Европейската економическа зона установява със задоволство, че това е инструмент, който много добре е, осигурява функционирането на Европейската економическа зона. Нещо, което напълно съвпада с становището, изразено и от Норвегия в Бялата книга, представена пред парламента миналия месец. Смятаме, че споразумението за Европейската економическа зона е от полза за всички участници и правителството заявява, че амбицията на Норвегия за бъдеще е да продължи да развива динамичните си отношения и е в економически и в политически план с Европейския съюз. И така. И с това приключвам коментарите по първата тема. Мисля, че спокойно можем да заявим, че отношенията между Норвегия и Европейския съюз и от политическа, и от економическа гледна точка са всеобхватни и динамични и от полза и за двете страни. Сега, по отношение на селското стопанство. Казах, че споразумението за Европейската економическа зона управлява а, почти всички елементи на нашите отношения. Има някои изключения и сред тях е и селското стопанство, което не е включено в споразумението. В областта на селското стопанство се работи с режим на внос, който може да гарантира устойчиво вътрешно производство. Ние не сме единствената страна, която попада в тази категория. Повечето страни попадат в нея. Нашият режим отразява нашата гледна точка към сълскостопанското производство все пак в международни преговори сме създали е, е, търговски отношения и в рамките на СЕТА, и в рамките на Европейската економическа зона. И по-конкретно член 8, е, протокол 3 и член 19. В член 8 се казва, че селското стопанство не се покрива от общото споразумение. Протокол 3 управлява цялата взаимна търговия в, на, на преработени сълскостопански продукти, а пък член 19 ни задължава да въвеждаме постепенна либерализация в търговията с сълскостопански продукти, но има и съответните условия към това, а именно това да става в рамката на съответните сълскостопански политики, вземайки предвид и двете страни и въз основа на двустранни или многостранни, реципрочни, взаимно полезни договорки. Смятам, че Норвегия изпълнява тези условия. Неколкократно сме ем, предоговаряли тази търговия и сме ем, правили е, големи отстъпки пред Европейския съюз. Последният набор от такива отстъпки от 1 януари 2012 година, включително отвояването на квотата за внос за сирена. Ако разгледаме цифрите, вноса на съскостопански продукти от Нор... Е, в Норвегия се е увеличил от, 100... с 150% от 2000 и, е, от 2000-та година в друга, във всички останали области е увеличението 45%. Норвежкият пазар не е затворен. 50% от потреблението е на продукти, които се внасят и от тези вносни продукти 70% идват от Европейския съюз. Така че може да се твърди, че 35% повече от една трета от цялото потребление в Норвегия идва от Европейския съюз. Трудно е да се предвидят нещата, както а, каза. А, както казал един известен датски философ, но ползите са и за вътрешните производители, и за вносителите от Европейския съюз в Норвегия. И накрая, господин председател, по отношение на конкретните въпроси, повдигнати от вас в уводните ви думи, бих искал да се направи ясно разграничение между въпроса за хортензиите и въпроса за промените а, е, между, от специфични мита към а, е, цялостни мита. За хортензията няма промяна в митата, има промяна в тарифната класификация, има просто корекция, защото по-рано е била допусната грешка при класификацията. Не съм ботаник. Но става дума за хидрогенния макрофила, а, а, свете, което още през 90-те години е класифицирано в а, графата, където се налагат 72% а, като мито, а, но също а, това цвете е прекласифицирано, а, а, попада в а, а, друг разред, хръстообразни и е направена съответната корекция в класификацията. За мен не е проблем да се е, Е, признае, че е, има недоволни е, износители от Европейския съюз, които по-рано са работили на нулеви е, мита, а сега трябва да плащат мита от 72%, но става дума за класификация. След това в бюджета за 2013 година се предлага 6 типа сирена, говеждо и агнешко месо да преминат от а, конкретни мита към цялостни. Тази промяна напълно отговаря на нашите задължения в рамките на СТО и целта е да се реши е, кой тип мита са по-подходящи през годините, възнамеряваният е, ефект на тези конкретни специфични мита е, е ерозирал и именно заради това налагаме тази промяна в типа мито. Целта е да се намалят до минимум отрицателните въздействия и да не се а, намалят отстъпките, направени от Норвегия през 2012 година, 700, включително квота 720 тона за сирена и 900 тона за меса. Както вече цитирах, целта е да се спази условието да се вземе предвид съответната сълскостопанска политика и на двете страни и да има реципрочност и да има взаимно изгодност на мерките. И така прилагаме тези условия в 19 ти член и с 150% са били увеличени сълскостопанските продукти, които се внасят от Европейския съюз в Норвегия от 2000 та година съм Готови сме да продължим диалога с Европейския съюз по този въпрос във връзка с процедурите в споразумението за Европейската економическа зона. Вчера, както казах, имахме среща на съвета на Европейската економическа зона и в заключенията, съвместните заключения от това заседание, се казва, че съветът на Европейската економическа зона очаква следващият преглед през 2013 и 2014 година за условията за търговия за селскостопански продукти между Норвегия и Европейския съюз с е, евентуална цел да започне предоговаряне на рамката на член 19. И така, господин председател, това са нещата в най-общ план. Опитах се да ви очертая общата картина, конкретната специфика на селското стопанство и е, мерките по повдигнатите от вас въпроси. Благодаря. Благодаря, господин посланник. А сега, преди да дам думата на депутатите, а, нека да дам думата на господин Люк Демарти, представляващ, извинете, господин Люк Деминие, който представлява Европейската комисия. Извинявай, Люк. Ще се радвам да чуя и вашата позиция, така че, тъй като посланникът повдигна въпроса за безмитните квоти, е действително ли са безмитни, а как точно стоят нещата, хората, ако искат да изнасят нещо, трябва ли да плащат? Как стоят нещата на практика? Бих се радвала да коментирате по този въпрос. Благодаря. Uh, thank you, Mr. Chairman. Много благодаря, господин председател. Благодаря и за това, че ме повишихте в чин, като ми дадохте друго име. Разбира се, аз няма да съм на различно мнение от това на посланника и ще потвърдя, че имаме солидни, регулирани търговски взаимоотношения с Норвегия. Наистина, ние сме техния пети партньор. Разбира се, човек обикновено обикновено повече внимание отделя на проблематичните, отколкото на гладките взаимоотношения, но нека да почертаеме 36 милиардния дефицит в нашия търговски баланс с Норвегия. С оглед на настоящ неодавнашните събития, бих искал по повод на взетите решения на провелия се вчера съвет на Европейската економическа зона, бих изразил различно мнение от господин посланника е, относно протекционистките мерки и това, че те всъщност не са замислени като такива, но в крайна сметка се превръщат в такива. Промяната от 0 до 72% в митата, дали това се нарича по един или по друг начин, в крайна сметка по същество се остава същото протекционистична мярка. И особено когато нещата се случват от днес за утре, това предизвиква протести или неудоволствие. Разбира се, ако изведнъж и без каквито и да били а, аргументи заявим, че сме допускали грешка през последните 20 години и сега изведнъж решаваме да променим нещата и тази промяна означава 72% мито, разбира се, че хората не са доволни. По въпроса за сиренето, за кашкавала и сиренето, е, увеличението е 10 пъти, а в говеждото 5 пъти, а гнешкото 2 пъти. И това, разбира се, е също източник на неудоволствие и особено неудовлетворение и особено в е, случая с сирената и кашкавалите нещата са особено трудни за нашите износители. Печели, печелившата страна остава Норвегия и в този случай. Разбира се, повдигали сме тези въпроси в много двустранни срещи на 7 ноември Проведохме среща с министъра на, здрав... на селското стопанство. Вчера имахме среща с комисар Дегухт и министри на регионално развитие и там също изразихме неудоволствие от факта, че сега не е най-добре избраният момент за протекционистични мерки. Разбира се, на вчерашния съвет заключихме, че сме против протекционизма. Официално становище взехме в този дух, така че поведението на Норвегия е двойно по-осъдително. Вчера на заседанието на съвета е, стигнахме до решенията, до изводите, в, до които ви споменах и освен това добавихме че сме изключително неудовлетворени, засегнати дори от решението да се увеличат рязко митати, митата на някои земеделски продукти. И подкрепяме, всъщност приканваме настойчиво Норвегия да отстъпи от това си решение. И така, тези мерки за нас са не само противни на духа на нашето споразумение, а и смятаме, че те са против самото съдържание на разпоредбите, не само духа им член 19, например, цитирам, където пише, че консул, земните консултации за задължителни, в този конкретен случай това не се проведе. Втори, е, втора линея, например, твърди, че трябва да се провеждат преговори и договорки с оглед съвместно и взаимно изгодно и взаимно зачитащо развитие на като стопанство. Това обаче в никакъв случай не може да се приложи като дефиниция на положението от 72% увеличение или 10 пъти, или 5 пъти, или 2 пъти. Освен това трябва да се срещаме по-често, така е разписано, а се срещаме само два пъти на година. И така, в заключение искам да кажа, че тези мерки според нас са противни на духа и буквата на нашето споразумение и се обръщаме към норвежкото правителство с настойчива молба да прекрати действието на тези мерки до края на годината, преди, разбира се, да предприемем друг вид правни мерки по въпроси. И това е, господин председател, от мен по въпроса за кво, по този въпрос. Сега по въпроса за квотите. Той се управлява от механизъм за набиране на оферти. Първата е 2011 година проведена и цената, която е постигната за сиренето, например, е 24,9 норвежки крони, което е всъщност близо до тарифата и тук в Европейския съюз. Благодаря. Девинье. Благодаря много, Люк Девинье, за становището на комисията. И сега Кристиан Фелтер има думата. Е, Först skulle Аз ще Благодаря ви, само изчаквам колегите да си сложат слушалките. Благодаря ви много, господин председател. Само да кажа най-напред, че съм изключително доволен, че тук днес сред нас има голяма норвежка делегация, а тук е и самият господин посланник, което означава, че те придават много голяма значимост на споразумението за търговия, което имаме между Европейския съюз и Норвегия. Тук не говорим толкова много за взаимоотношенията си от търговско естество с Норвегия. И всъщност е много жалко, че причината, поради която говорим за търговски взаимоотношения между Европейския съюз и Норвегия, са именно тези мита, които се налагат. Говорим за увеличени с 277% за сирането, над 300% върху месото. Говорим за драконовски мерки, когато говорим за млекопроизводителите в Швеция. Те казват, ами това означава пълен блокаж на а, износа на сирене от Швеция в Норвегия. Не знам дали сте били тук вчера, за да видите млекопроизводителите извън сградата на парламента, които протестираха. А, знаем, че това е заплаха от страна и на норвежките млекопроизводители, но съм сигурен, че ще успеем да отговорим на предизвикателствата, пред които е справено европейското земеделско стопанство. Можем обаче да постигнем своите цели, да говорим един и същи език, без бариери, които блокират търговията между Европа и Норвегия. Налагам се, че, надявам се, че ще можем да решим своите проблеми. Погледнах списанието Economist преди време и там имаше анализ на норвежката економика. Беше много интересно да се види този анализ. В Норвегия има около 5% растежа, пък ние в Европа почти не споменаваме думата растеж растеж тези дни. Говорим за безработите от 3,1%. Има излишък в търговския баланс. Наистина протекционизма започва в дадени страни, когато те са изправени пред економическа криза. Но къде е кризата в Норвегия? Защо въобще се въвеждат подобен тип мерки там? Или пък такъв е случаят. Не знам, може би по-скоро става дума за предстоящите избори. Тук говорим за член 19, алинея 2, където се казва, че страната по договора трябва да полага непрекъснати усилия с оглед на постигане на непрекъсната либерализация на търговията с селскостопански продукти. Именно това е целта на споразумението. момента се чудя по какъв начин предприятите мерки допринасят за либерализацията на търговията между Европейския съюз и Норвегия. Има и други елементи, които трябва да се споменат тук. Говорим за реципрочност, което е хубаво. Но дали това означава, че ви очаквате от Европейския съюз да налага мита върху вашите стоки, защото това ще бъде реципрочна мярка? Говорим също така и за взаимни ползи. Откъде тук проистичат взаимните ползи? Може би говоря тук от лично име заради а, моето отношение към митата, които се налагат в Норвегия. Това, което липсва в Европейския съюз е Норвегия. Ние имаме нужда от вас и от членството на Норвегия в Европейския съюз. Имаме нужда от вашите експертни познания. И толкова много пъти тук в тази институция, в Европейския парламент, аз защитавам Норвегия, защитавам норвежките предприятия водим а, спорове във връзка с антидъмпинговите а, мерки, когато става дума, да речем, за сьомгата от Норвегия, когато си говорим с Европейската комисия. И аз винаги защитавам Норвегия. Поради тази причина съм толкова разочарован когато Норвегия не защитава свободната търговия и избира протекционизма без да обяснява защо това не е технически въпрос. Не говорим за промяна на процентната тежест на митата. И следващия път, защо въобще да правя този избор? Защо да защитавам предприятието от Норвегия? Защо да искам те да могат да продават своите продукти в Европейския съюз, ако Норвегия не позволява на шведските земеделски стопани да продават сиренето, което са произвели в Норвегия? Благодаря много, Кристофър. А ако няма други колеги, които искат да вземат думата, нека и аз да направя някои лични бележки. ist der Unterschied zwischen der Frage, was rechtlich vielleicht möglich ist, wobei ja zu der Frage der Rechte. Това, за което става дума тук, е това, което е възможно от юридическа гледна точка и това, което изрази комисията, пълни съмнение в това. Трябва да разгледаме възможността между това, което е възможно от юридическа гледна точка и това, което е обичайно постигнато между приятели това, което става в норвежкия парламент и законодателството, което ще влезе в сила от 1 януари. Това не е нещо, което е просто незаконно, не бива да се допуска подобно поведение между приятели. Но в крайна сметка виждаме, че се допускат подобни а, мерки. И всички ние, които сме работили толкова много по търговията с селскостопански продукти, смятаме, че тук говорим за много деликатни продукти наистина тематиката е много деликатна и виждаме какво става и с месото, и с млякото, но не смятаме, че хортензиите, например, са продукт, който е толкова деликатен и толкова важен за норвежкия народ. Така че по-скоро предпочитам да проявяваме повече чувствителност, когато говорим а, за, тези, за тези проблеми. Вие, господин посланник, говорите а, за а, безмитни тарифи. Какво означава безмитни? Разбрахме това от представителя на комисията. Виждаме, че те се раздават на търг, на свободния пазар и де-факто цените всъщност отчитат, включват тези мита, за които се казва, че вече не съществуват. Тоест говорим за а, псевдо-безмитни квоти. И дори тези тарифи от гледна точка на износителите биват наложени и включени в крайната цена. И това очевидно е протекционизъм. А, сме заявявали, че точно това не бихме искали да става. Така че бихме ви били благодарни, ако си ако обмислите становището на комисията, както и мненията на колегите, изразени в парламента, както и всички позиции, които бяха оповестени през изминалите седмици. Това не е официално становище на нашата комисия или на парламента, но много ви моля да предадете това послание в своята столица и да разберете наистина, че сме далече неудовлетворени в тази сфера. Виждам, че и други колеги искат да вземат думата. Господин Шулц. Ich wollte nur eine Bemerkung vielleicht noch machen, die uns nachdenken. Исках да направя само един коментар, който не трябва да пропускаме. Понякога в тази парламентарна комисия говорим за преговори, имаме доклади, по които гласуваме, след това има изключения, които се обсъждат. И често изглежда, че въпросът е, че когато има преговори, не се преговаря е, достатъчно точно и конкретно, така че трябва да призовем и двете страни в преговорите и комисията и Норвегия да бъдат изключително точни, конкретни и прозрачни за това по какво точно се преговаря. Ако има изключение, добре, ще се наложи да ги приемем, но когато едва в последствие разбираме, че става дума за конкретни продукти, за конкретни категории стоки, които са важни за едната или другата страна, това е нещо, което не трябва да се допуска. И двете страни трябва открито да застанат на масата на преговорите. Искаме приятелски отношения, но искаме също време и яснота и прозрачност, да се избегнат подобни ситуации. Благодаря. Не виждам други колеги, които искат да вземат думата. В такъв случай Давам думата на посланника за допълнителни коментари. Заповядайте. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. First of all, it goes without saying. Благодаря, господин председател. Съвсем внимателно изслушах казаното от всички вас. И както едно време се казваше, ще информирам властите в Норвегия, но всъщност, тъй като нашето заседание се предава по интернет, информацията вече е предадена. Нека да направя няколко приятелски конструктивни коментара. Първо, по въпроса за това, че не сме се консултирали. Митата в Норвегия са свързани с цялостния бюджет. Подготовката на бюджета на страната е един от най- конфиденциалните процеси във всяка една страна и е, това въжи и за Европейския съюз. В вашата ситуация митата не се включват в е, преговорите по бюджета, тъй като тук има митнически съюз. Но при нас митата се включват. И когато правителството взе това решение, преди то да бъде съобщено официално, аз информирах и комисията и Европейската служба по външна дейност за планираните мерки и заявих, че сме готови за конструктивно сътрудничество веднага след като бъде направено формалното предложение. И на практика направихме това и е, на ниво работа с комисията и на ниво експерти. Що се отнася до духа и буквата? Знам, че виждаме нещата различно. В уводните си думи се опитах да обясня, че ако се разгледа всичко това в контекста на постигнатото до тук от началото на прилагането на член 19, за мен това не е протекционизъм. Напротив, това са големи постижения и за нас, и за вас. И сме готови да продължим. И по този а, начин а, бих искал да обясня и моментното въздействие. Що се отнася до конкретните цифри за митата, в крайна сметка трябва да имаме предвид общото им въздействие, което е доста слабо. За сирената има две, два типа мита от 14 мита. Т.е. това не е краят на износа на сирена за Норвегия. Нищо подобно. Става дума само за два типа мита за сирена. По квотите. Работи се с търгове, нещо, което е често използвано в международната търговска политика. По този начин работим вече от доста време насам. И това е тема, която се обсъжда и в контекста на Световната търговска организация. Ще оставя темата на страна, но просто не искам да оставате с впечатлението, че това е някакво норвежко нововъведение, защото не е така. И накрая, за диалога. В края на уводните си думи заявих, че Споразумението за Европейската економическа зона съдържа съответните разпоредби, които позволяват такъв диалог и споменах по-конкретно и заключенията на съвета на Европейската економическа зона на, от вчерашната среща. Мисля, че сме имали много възможности в рамките на институционалните си отношения действително да провеждаме диалог и вярвам, че ще продължим да го правим и за напред. И накрая. Много се радвам, че получих е, възможност да посетя вашата парламентарна комисия, за да разясня ситуацията и да отговоря на вашите коментари. Благодаря. Благодаря, Ваше превъзходителство. Давам думата на Европейската комисия за допълнителни коментари. Благодаря, господин председател. това, че ми давате думата, ще бъда кратък. Три бележки имам. Първо, изслушах изявлението на посланика и той казва, че тарифите са естествено продължение на бюджета. Искам обаче да подчертая, че международните споразумения са и национални, и интернационални ангажименти и ако има сблъсък, то примати имат интернационалните ангажименти, международните такива. Сега, на второ място, е, наистина бяхме информирани, но едно нещо е едностранно информиране, друго нещо е начало на разговори, преговори. И накрая, различните видове мита за двата вида сирене, това означава 277% увеличение. Тоест, ако имаме едно евро за сирене, то това, ако се, из... ако се внесе от Норвегия, ще ни струва 277 евра. Чисто и просто толкова. Благодаря. А, искам само да ви кажа, че господин Витал Морейра следи много отблизо а, този дебат и от него им изразявам благодарност на господин посланика, че дойде и ни отдели време. Това, което споменахте всъщност, че вашето правителство е в течение на казаното днес, защото слуша нашето заседание предавано по, интер, по интер по интернет, бих искал да кажа, че чакам отговор конкретно от норвежкото правителство, без да бъде опосредстван от интернет или друг вид носители. И така минаваме към следващата точка от дневния ред за достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществените поръчки на Съюза, както и за определене на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на обществени поръчки на трети държави. Благодаря. So this is the first exchange of views for a very important dossier, which has already attracted a lot. И така, това е наистина много важно досие. Комисията ревизира наскоро директивата за обществените поръчки на общия пазар и за първи път, освен това, предлага нов инструмент който цели да стимулира преговорите и да осигури по-добър достъп на пазара на обществените поръчки на Европейския съюз на трети партньори. Наистина този пазар е отворен за трети страни, но европейските компании често, сре, т.е. рядко получават същото в чужбина. Директивата има все още ограничено поле на действие, затова ни трябват конкретни инструменти. Ако мога преди да направя моите встъпителни бележки, да дам думата на комисията, за да стане ясно какво е тяхното предложение. Това би било на естественото разположение на информацията. Заповядайте, представител на комисията. Благодаря ви, господин председател. Това предложение също беше наречено протекционистично, но съм тук да ви уверя в обратното. Комисията остава на мнение, че особено във времена на криза и бюджетни ограничения, решението е в откритостта и в повишение обем на търговията. Това е моята встъпителна бележка. А пазарът на Европейския съюз е отворен закупуването от трети страни наистина е добре дошло. Това показват и цифрите над 90%. По отношение обаче на третите страни, това не звучи точно така. Нямаме достъп до другите пазари и сме изправени пред много сериозна конкуренция. Това е една тенденция, която се засилва. Има все повече случаи, в които не може да се състезаваме за местни проекти, например в Америка или в други страни, вие трябва да действате на местно ниво, там да се закупува а, и а, по този начин се ограничава нашето участие в трети страни. Говорим и за сключване на споразумение за обществените поръчки за закупуването в рамките на СТО. Но когато става дума за всички тези уточнения, ние се доказваме до някъде неподготвени, защото няма какво да предложим замяна. И това до някъде се дължи дължи на нашата нормативна уредба, защото нашите директиви и регламенти не казват нищо за достъпа до трети държави и се опитваме чрез този инструмент законодателен да коригираме ситуацията. В липсата на такива ясни правила, да в някои държави членки допускат правила за реципрочност, т.е. тези, които имат достъп до техния пазар, им осигуряват достъп до своя, но това не може да включи абсолютно всички ситуации когато а, говорим за този проект, по-скоро той поощрява третите страни да отворят своите пазари за европейски предприятия. Бихме искали да имаме съответните компенсаторни механизми и също така а, да имаме равни, равнопоставени, справедливи условия, що се отнася до достъпа до нашия пазар и до третите пазари. Как искаме да постигнем своята цел? Има два стълба. Но Основното правило е откритост, отвореност. Когато говорим за ограниченията, те по-скоро са изключение. Първият стълб е възможност за предприятия, които да бъдат изключени от определени тръжни процедури, в случай, че тези отрасли са затворени другаде в света. Но това става само единствено, когато Европейската комисия даде зелена светлина. Трябва да преценим дали пазара е отворен в трета страна или не. И втория стълб, ако Европейската комисия е убедена след много по подробен анализ, че друга страна дискриминира предприятия от държавите членки на Европейския съюз, тогава какво започваме да водим преговори с съответната държава, ако не се намери решение, вече в такъв случай ограничаваме достъпа във всички 27 държави членки за тези трети страни. това ще въжи за тръжните процедури, но също така и ще имаме инструменти, чрез които можем да предупредим трети страни, които систематично ограничават европейските европейските предприятия, че ние бихме могли да им отговорим с същото така това е ситуацията, съвсем накратко обобщение. Нямаме е, изчерпателна, цялостна политика по обществените е, поръчки, нямаме всички налични механизми, имаме фрагментация и е, за това до някъде се говори за протекционистични мерки, защото повече държави имат възможност да затварят своите пазари, а за в бъдеще ще развием една цялостна холистична политика за обществените поръчки, за да можем да упражняваме упражняваме повече въздействие по отношение на поведението на третите е, страни и да имаме е, по-добра равнопоставеност. Работата на господин Мишел Барние е много важна в тази връзка и затова давам думата на колегата, който да доразвие моята теза. Е, само да разширя малко повече за това, което спомена колегата във връзка с вътрешния пазар. Когато говорим за функционирането на вътрешния пазар, имаме хармонизация във връзка с с концепциите и условията, при които може да се отхвърлят предложения и оферти от предприятия, които не сключват никакви споразумения с европейски предприятия. И тук имаме реципрочността по същество. Когато третите страни са отворени за предприятия от Европейския съюз, тези страни също имат право да участват за, контрак... за договори до 5 милиона евро. В случай, че имаме по-високи суми, може да имаме ограничения ограничение в случай, че на тези трети, в тези трети страни, в тези случаи има ограничения за европейските предприятия. Това е много важно. И на трето място искам да поясня, че броят на договорите, които може да, на, обществените поръчки, които могат да бъдат присъдени по този ограничен начин не 40%, всички останали 60% остават отворени за всички представители. благодаря, благодаря на Европейската комисия за всички уточнения. сега нека да направя някои лични бележки като докладчик по този документ. Много се радвам, че комисията представи основното съдържание на тази тема. За съжаление обаче в миналото сме имали доста забавения, защото Комисията по международна търговия и Комисията по вътрешния пазар в Европейския парламент водеха големи спорове за своите компетенции. По-настоящем имаме по-голяма яснота по повечето от тези членове, но е, все пак се безпокоя. Има и три други важни теми в областта на обществените поръчки, които се разглеждат е, в Комисията по вътрешния пазар е, и имаме опасения, че ще бъдат направени опити да бъдат въведени изменения през задната вратичка. Надявам се, че това няма да се случи. Имаме лош опит от миналото. Не бих искал да се повтарят нещата а, по подобен начин, като маркировката Мейдин. А именно елементи от доклада Маскартини бяха въведени в доклада Мендес. След това доклада Маскардини не получи реакция цели две години и накрая предложението на комисията беше оттеглено. Така че надявам се, че няма да се случи същото нещо и тук. И така. Предлагам един график, който ни дава достатъчно време тук в нашата парламентарна комисия. Дава ни време да поговорим с съвета. През последните седмици обсъждам въпроса с представителите на държавите членки и е, на съвета като цяло. Мисля, че в момента в съвета има блокиращо малцинство, което твърдо заявява, че дори няма желание да води разговори по тази тема. И така, както казах от началото, не искам да се повтори случая с Мейдин. Така че се надявам, че тук в парламента ще се договорим по консенсусна позиция, ще я приемем бързо, ще я прехвърлим към съвета. А, и така, това е много важно, да достигнем съгласие първо тук. Преди да гласуваме в парламентарната комисия, бих се радвал да поговорим с съвета, за да видим дали има някакви възможности за някои отстъпки от страна на съвета. Както казах и вчера, когато е, разговаряхме с представителите на Ирландското председателство, нямам нищо против да се ускорят малко нещата в нашата процедура, но мисля, че ние, парламентът, ще бъдем по-силни ако все още не сме гласували, защото тогава винаги можем да върнем темата отново за преразглеждане тук, в тази комисия. А, и позицията ни ще бъде по-силна при преговорите с другите институции. А не както стана с Мейдин, когато просто си свършихме работата и бяхме изключени от процедурата. Много бих се радвал да се постигне на широко мнозинство, подкрепа на обща позиция и след това да се използват следващите седмици, за да се види какво може да се промени, какво трябва да се подобри. Ето, например, от 2004 по член 58 и 59 имаме възможност за комуналните услуги да изключваме чуждестранни участници в търговете, но доколкото знам, през последните 8 години е, тези членове не са били използвани. И няма смисъл да има е, цял законодателен текст е, в областта на обществените поръчки, който да преповтаря член 58 и 59, които сами по себе си не се използват. Може би трябва да се види защо не се използват и налагат ни се някои промени. Надявам се наистина, че ще успеем да напреднем по този текст по един сериозен начин и заедно ще обмислим кои членове да се запазят. Член 6 и да остане ли за отделните общини, които да се разглеждат като част от общата европейска политика или пък да се съсредоточи малко повече върху по-големите членове, като 8 и 10. Бих се радвал, ако докладчиците в Сянка могат е, да се съберат е, седмицата след Страсбург, за да се види какво мислят докладчиците в Сянка по въпроса и е, какъв тип преговори предстоят. Бих се радвал да дам тази възможност на докладчиците в сянка, защото смятам, че тук в парламента имаме широко мнозинство. И случая с Мейдин ни показа, че ако нямаме мнозинство, не, мож, не можем да се справим с блокирането в съвета. Ако не вземем ако не намерим решение със съвета още в рамките на първото четене, ако се наложи да се пристъпи към триалог и към второ четене, не мисля, че ще успеем да приключим работата по тази тема преди следващите европейски избори. И така. Мисля, че имаме голяма подкрепа в парламента. Надявам се, че ще можем със съвета да постигнем решение още на първо четене и да приключим достатъчно на време. Графикът, който съм предложил е щедър с времето, знам, но целта е да не се повтори онова, което се случи с Мейдин. Благодаря. А сега давам думата на докладчиците в сянка, които са тук днес. Първо колегата Суста от името на групата на социалистите и демократи. Грация, грация, президенте. Много благодаря, господин председател. На първо място Ние сме за вашето предложение да се срещнем и да поработим по този въпрос в Страсбург. Наистина необходимо е, за да позадълбочим малко работата. По въпроса сега за съдържанието, наистина ние сме за регламент, защото Знаем до каква степен е голяма важността на пазара на обществени поръчки. И знаем, разбира се, че липсват международни правила в тази област възникващи, страните с нововъзникващи, новоизгряващи економики, или всъщност може би не трябва вече да ги наричаме така, защото те вече не са новодошли, те са по-скоро много мускулести конкуренти на нашата економика. Та тези страни участват в договора, а всъщност нямаме разписани правила по посока реципрочност. Тоест, това законодателно, тази законодателна инициатива е определено добре дошла. Някои членове, като 6, 8, 10 на споразумението, ще бъдат обект на задълбочено и на задълбочен анализ. Това ще ни даде възможност да покрием цялата материя, обхвана, обхваната от тези три директиви. директиви, където се иска становището на комисията Инта. Е Тъй като е необходимо Инта и Имко, комисията вътрешни пазар и потребители и нашата за външна търговия да работят е, е ръка за ръка и то не само за тези 7%, които представляват договорите за повече от 5000 евро. Освен това, това ще ни даде възможност да регулираме и пазара на по-низко струващите сделки, по-малко от 5000. Защо го казвам? Защото малките и средни предприятия, които винаги поставяме в центъра на нашето внимание, на нашия дебат, те са именно под 5 милиона, извинете, 5 милиона евро. От малко по-формална гледна точка и с оглед на тежненията тук повдигнати от докладчика, от докладчика е и представителя на Европейската комисия. Аз лично смятам, че в нашия конкретен случай е чудесно, ако сме по-предпазливички малко. Защо го казвам? всъщност казвам го, защото времето ще ни бъде съюзник в политически смисъл. Целта е да не повтаряме старите грешки и още от самото начало да излагаме нашата собствена позиция на Европейския парламент, а по-скоро да проучим какво е становището на останалите две институции, за да може след това да действаме спрямо позицията Понякога правим предвиждания, прогнозираме развоя на бъдещето от това как комисията и съвета са се проявявали в преговори от подобен характер в миналото. Същото можем да направим и в сегашния случай. Задачата на комисията, на комисията и на парламента всъщност, т.е. работата на двете законодателни институции, тези, които боравят с същинската част на достиженията на европейското право. Смятам, че тези две институции трябва здраво да блиндират връзката си, за да могат да изготвят една стабилна позиция, след което да привлечем съвета, защото обикновено съветът е проблема. И за това от политическа гледна точка трябва да разберем дали съветът знае че дали осъзнава факта, че тези нововъзникващи економики могат да бъдат обект на въздействие по посока защита на човешките права, екология и така нататък. Тоест, дали можем да обословим последващото им развитие, защото те вече са възникнали, вече няма защо да ги наричаме ново възникващи, а просто да се опитаме да обусловим последващото развитие по посока на демокрация. Няма защо да смесваме понятията, защото само такова смесване на понятията може да обясни факта, че понякога подпомагаме страни, които не би трябвало да получават повече помощ от нас. По въпроса за дебатите за марката Made in, произведено в, тук, може би, съществува противопоставеност. В предходните директиви за обществените поръчки имам предвид връзката между ИМКО и ИНТА. В, в работата по предходните директиви тези две комисии определено подчертаваха необходимостта от акцент върху обществените поръчки. Сега обаче, ако предложенията на комисията ИМКО, които ние също сме гласували. След това се превърнат в европейско законодателство, което е европейско законодателство обаче не може да се прилага, защото не е правно обвързващо, то тогава, в крайна сметка, отстъпваме назад. Ето за това сме изготвили и изменения по посока на регулирането на обществените поръчки. Просто за да избегнем възможността от този правен луфт, който може да се създаде след гласуването в ИМКО. ако не излезем с нова директива, която да замести старите две, ще имаме този законов луфт, който е толкова нежелателен. Това е причината, поради която всъщност излизаме с тези изменения и за това сме за възможно, за възможно най-бързото разписване на доклада. Ако нещата обаче не се развият по нашите предвиждания, трябва да действаме с изменения. С изменения, за да можем да парираме достъпа на партньори при неконтролируеми от нас условия до пазара на нашите обществени поръчки тук в Европейския съюз. Ето за това, може би не е лошо да помислим и за евентуална форма на посредничество. На за, заложени са на риск, на карта, много от нашите механизми, които в момента осигуряват закрила на фирмите в държавите членки. Благодаря. Господин Казак има думата. Господин председателстващ, Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, аз също смятам, че този дебат е изключително важен и актуален днес и приветствам предложението на основния докладчик за скорошна среща на докладчиците в Сянка за изработване на обща стратегия и общ подход по а, това предложение на комисията, защото наистина а, въпросът е достатъчно сериозен и изисква а, възможно най- широка подкрепа в Европейския парламент, за да може да се повлияе върху крайното решение, което ще бъде взето. Естествено, когато говорим за публични, е, за обществени поръчки, е, това е едно от най- е, така спорните въпроси в търговската политика по една много проста причина. Става дума за правителствени договори, чиято крайна цел се плаща от дънакоплатеца. И когато имаме в този случай преплитване между частен и обществен сектор, ние тук имаме, ние пред, сме изправени пред две много важни цели, но поне, които понякога си противоречат. Едната е да се постигне най-ефтина цена за данакоплатеца, но, а втората, която също, също легитимна цел, е а, да се подкрепят родната економика, родната индустрия. Разбира се, всички тези две цели, колкото и да са легитимни, е, понякога стигат до крайности. В единия случай, естествено, ние постигаме по-ефтина цел, за сметка обаче на качеството. В другия случай даваме преимущество на националните монополи, за сметка обаче на принципите на свободната пазарна економика и на свободната търговия. И затова аз мисля, че дебатът, който ние днес трябва да проведем, не толкова а дали сме за или против реципрочността, дали сме за или против свободната търговия или пък протекционизма. По-скоро е, аз като либерал-демократ е, бих искал в дебата да се съсредоточи върху други важни въпроси, а именно по какъв начин, чрез кой подход ние бихме могли да помогнем е, на нашите, на нашите фирми, по какъв начин ние бихме могли да накараме нашите търговски партньори от другите страни да отворят своите пазари и най-вече по какъв начин, какъв инструментариум да дадем на комисията за постигане на тая цел в международните търговски преговори. И аз мисля, че този подход е бил основополагащ и водещ в предложението на комисията, пред което днес сме изправени, а именно как, по какъв начин да се накарат пазарите на тези трети страни да се отворят за европейските, е, европейските е, фирми в областта на обществените поръчки. Защото има наистина това споразумение за правителствените поръчки към Световната търговска организация. Европейския съюз се участва, но както беше споменато и от господин Суста, много големи нововъзникващи или новоутвърждаващи се економики или не са, не са се присъединили към това споразумение, или нямат а, а, подписано споразумение за свободна търговия с Европейския съюз, като например Китай. Така че в този смисъл има доста, а, доста проблеми и нашата политика за, а, в областта на обществените поръчки, външна политика, а, естествено има и своите слабости, защото от една страна ние отваряме своите пазари за фирмите от тези страни, пазара на обществени поръчки, но не наблюдаваме същото от страна на нашите партньори, което естествено а, а, ни лишава от възможността след това ние да, налаг, да изискваме същото, след като нямаме в ръцете си достатъчен и надежден инструментариум. Затова аз подкрепям а, това, което е предложено в проекто регламента, по-специално подходът, съдържащ се в членове 8 и 10, който предвижда естествено проуч, предварително проучване, консултации. След това, естествено, ако не се постигне взаимно приемливо споразумение, да се стигне и до ответни реципрочни мерки. Но естествено и този подход изисква в детайлите си да бъде доусъвършенстван. Но това, което се съдържа в другата процедура, така наречената процедура по член 6, според мен, ако бъда честен, ми се струва доста противоречаща с първата процедура. Тяхното съжителство ми се вижда доста спорно в един и същ документ, защото то може да доведе до доста неприятни е, ситуации. Ето, например, ако комисията открие процедура по консултации или проучване срещу Бразилия по процедурата по член 8 и 9. И в същото време, ако отхвърли, например, приложение на бразилска компания за дадена обществена поръчка, това ще постави под изключително голям въпрос смисъла на първата процедура, т.е. проучването и консултациите с бразилската страна. Така че в този случай какъв ще бъде ефекта? Дали ние ще предизвикваме наистина реално отваряне на пазарите на, на Бразилия или на която и да е друга страна, или пък ще предизвикваме по-лошото, още по-голямо затваряне на техните пазари, т.е. ще предизвикаме ответни мерки на принципа тит for tat, око за око, зъб за зъб. Така че в този смисъл мисля, че трябва много внимателно да изработим своята позиция, за да постигнем общ... тази много важна според мен цел. Крайна сметка отваряне на пазарите на другите страни, а не тяхното още по-голямо затваряне. Затова призовавам всички колеги да се ръководят от тази идея по време на обсъждането на нашата позиция по предложението за регламент. Благодаря. Thank you very much, Metin. I would like... Благодаря много, Метина. Сега давам думата на Яник Жада от името на групата на Зелени. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. И така, тази ревизия, този преглед всъщност представлява част от други ревизии, други прегледи на регламенти за действието на единния пазар. Класическите директиви по действието на вътрешния пазар и критериите, по които той трябва да се ръководи, като например социални и, екологични. Така или иначе, обаче, малко съм изненадан от това предложение за регламент, особено в днешният контекст на економическа криза, задълбочаваща се такава и в контекста на силна дезиндустриализация на Европейския съюз. Така с лека ръка да кажем, че американската версия или американският договор не е достатъчно убедителен, не е най-мъдрото решение. Има от какво да се получим тук от Съединените щати особено от начина по който те действат в условията на криза. Целта, поставена от комисията, е следната. Нека да имаме механизъм за оказване на натиск, особено в областта на нашите обществени поръчки, механизъм, който да ни позволява да противодействаме на страните, които не са отворени към нас защото се оказа в крайна сметка, че тук има много чуждестранни фирми, които оперират, а наши, които оперират вън, няма чак толкова много, разбира се. Често се случва така, щото критериите, които водят взимащите решения са по-скоро свързани с техническите страни, отколкото с политическите. Ето за това има спечелили държавни поръчки от Китай или от Полша. По технически, повтарям, параметри. Ако отворям, ако отворят другите държави членки своите пазари за обществени поръчки. Нямам предвид Китай и другите по-скоро затворени държави, а държавите, които са склонни към реципрочност, то тогава бихме имали едно законно, законен развой на събитията, закономерен по-скоро. Китай, разбира се, е развита страна, но в никакъв случай не се нарежда след огромните индустриални сили. За това бихме могли да си извадим поуки от начина по който тази страна гарантира економическия си ръст. Защото те индустриализират, но в същото време намаляват мита – какво означава това? Това означава, че потенциално се лишават от бюджетни средства. Но пък и обществените поръчки престават да служат на тяхната индустриална политика. Това, което мен винаги ме е впечатлявало най-много е факта, че както Средните щати, Бразилия или Китай имат съответна търговска политика, която обслужва индустриалната политика, при това по много очевиден, даже очеваден начин, то логиката на поведение на Европейският съюз е по-скоро обратната. И ако се наблюдава това, което се наблюдава в другите страни, на него не се гледа с добро око нашите търговски политики не обслужват индустриалната ни политика. Смятам, че ако днес само и единствено целим реципрочно отваряне, а не целим защита на собствените ни интереси, особено във времена на криза, то тогава се излагаме на сериозен риск в индустриалният контекст на 21 век. Защото си имаме работа с държави, които имат изключително малък финансов марш за маневриране. 20% от вътрешния продукт, който отива за промишленост, за развитие на промишлеността, продължава да е недостатъчно за политически начин, натиск. Ние, с други думи, не подкрепяме, не сме доволни от началния вариант на регламента. Затова смятаме, че обществените поръчки трябва да обслужват европейската индустриална политика, но не като протекционистичен механизъм. Например, трябва да се борим с дъмпинга, който през ни, който внасяме всъщност, искаме или не, от Китай. Но, щом като сме членове на Световната търговска организация с Япония и с Китай, бихме могли да се обединим и да влияем на разпределението, географското разпределение на държавните поръчки например в области от сорта на климатичното изменение или разпределението на енергетиката, енергийният микс. Тук бих искал аз лично да давам повече пари на местните малки и средни предприятия и това не е безумно, ми се струва като предложение, особено с оглед на времената, в които живеем. Казваме винаги, че американците се самозащитават, а пък ние не искаме да последваме този пример, който дава добри резултати. Така че, Даниел, надявам се, че този дебат няма да го провеждаме само тук, в нашата комисия, а и в други комисии. И освен това, ако може да се получим от примера на англича, на американците, извинете, на китайците. Може да не сме съгласни с всичките средства, но трябва да сме съгласни с целта, а целта те я постигат. Иначе ще си останем само с приказките за реципрочност и за свободна търговия. Надявам се, че това ще бъде и твоя подход, Даниел Каспари, като докладчик. Благодаря. Yeah. Vielen herzlichen Dank. I would now like to give the floor to благодаря. Давам думата на колегата Макларки, от името на групата на консерваторите и реформистите. Благодаря. Господин председател, обществените поръчки са много голяма част от економиката на Европейския съюз и трябва да имаме предвид, че в момента се намираме в разгаря на економическа криза и действително трябва всяко едно евро да постига резултати и европейските знакоплатци са особено чувствителни към това. Много се радвам, че тук има представители на комисията днес. Те вече говориха за предложението и се надявам, че ще могат да отговорят на някои от въпросите, които аз ще им задам, за да ми дадат малко по-ясна представа за целите и насоката на това предложение и откъде идва то. Първо, искам да задам следния въпрос. По отношение на консултациите с представители на бизнеса и с държавите членки, казвате, че има голяма подкрепа за това законодателно предложение. А, за кои точно отрасли става дума и за кои държави членки? Също така, Какво точно се случи, когато съвета по оценката на въздействието ви представи своето становище, че има известна непропорционалност при мерките по отношение на трети страни и защо а, пренебрегнахте някои от тези становища? И накрая в Financial Times през септември бе споменато, че разходите за някои договори в областта на информационните комуникационните технологии са 60% от общите разходи. Какъв е вашият коментар? Има също резерви на държавите членки за основния стълб, е свързан с свободното движение на стоки – който може да доведе до някои при който може да се стигне до някои ограничения във връзка с настоящото предложение. И накрая. За целият процес каква е позицията на правните служби и каква е позицията на службата за външна дейност? а, винаги се безпокоим за а, търговията и външните отношения. Ще а, постигна ли вашето предложение положителни резултати в тази връзка? Благодаря. Още двама колеги са заявили желание да се изкажат. Заповядайте. Yeah, I had raised my hand. Ähm, also auch ich bin der meinung dass es ein sehr wichtiges thema ist und ich würde mich allen kollegen und auch ihnen И аз смятам, че е важен този въпрос. И съм съгласен с колегите, че имаме нужда от повече време и по-конкретно от съгласие с дългосрочните цели на това предложение. Ако говорим за достъп до пазари, тема, която се и в големи подробности през последните месеци. А, нека да говорим и за държавните инвестиции в различните отрасли. Нека да говорим въобще за позицията на инвеститора. До каква степен отваряме пазарите и до каква степен трябва да отваряме пазарите си. В крайна сметка макроекономическото положение в различните страни е различно. Вчера глас... Всъщност днес Гласувахме по споразумението с Перу и Колумбия. Вчера беше дискусията. И въпросът е какво ще е отражението на това споразумение за положението на хората, които са наети от съответните предприятия. Това са въпроси, които се появяват и в други, във връзка с други теми, но се появяват и тук. И накрая. Казахте, че има конкретни правила, те обаче съвместими ли са с контекста извън Европа? Има ли съвместимост на планираните инструменти? И на целите в областта на търговията? Важен е и въпросът за различните глави, по които глави в преговорите за споразуменията за свободна търговия, по които работата вече е започнала. И накрая. Тук обсъждаме това предложение в една много конкретна ситуация в Европа политическа и економическа. Става дума за криза. Как ще излезем от тази ситуация? Дали казваме, ние ще отворим вратата точно толкова, колкото и вие ще отворите към нас? За сътрудничество ли говорим или за партньорство, за политика в областта на търговията или в областта на заетостта, за економическа или социална политика? Мисля, че ни е необходимо време. Трябва да обсъдим всичко това и с комисията по вътрешния пазар и да се договорим за конкретните цели. Благодаря. А сега има трима други желаящи да се изкажат. Кристофър, заповядай. Много благодаря. Ще бъда доста критичен сега. Мисля, че Четири основни коментара ще направя. Най-напред да се запитаме, защо да започваме от обществените поръчки? Защо точно обществените поръчки? И от моето тълкование, начина по който аз чета нещата, важно е да има честна конкуренция между хората, които се борят за правителствени пари. Въобще е честна, справедлива процедура. На второ място да се получи най-доброто за най-малко парите, за най-малко пари. Наистина, това е другия, другия резултат от това, че за това да разглеждаме обществените поръчки. Честно казано, за мен това предложение е много трудно за разбиране. Наистина, благодарим за честността от страна на комисията. Представителят на комисията каза, че това е протекционизъм. И предишния комисар Паскал Леми казваше, че това е в списъка от новите протекционистични мерки, които се задават. И това не ме кара да се чувствам никак горд. Също така чувам от комисията като едно успокоение, така да се каже, че, че 60% от пазара ще си остане отворен. Мисля, че това си е малко красноречиво всъщност, когато стигнем до този момент. Не, това не е протекционизъм. 60% от пазара си остават отворени. И мисля, че не е хубаво от това, особено в контекста на економическата ситуация на световен мащаб. Световната економика е в криза и се търсят протекционистични мерки в световен мащаб. Лошо Европейския съюз да допринася именно към това развитие. На второ място, мисля, че от чисто европейска гледна точка, когато ние сме в криза, това е много трудно за разбиране. Наистина сме си говорили многократно, не знам колко пъти председателя Барозо казва, колко това ще ни стимулира, колко много инвестиции ще има в обществения сектор, как ще се стимулира економиката и не виждам никакъв друг начин, по който това законодателство ще повлияе върху процеса, освен да го оскъпи. И ако по един или друг начин изключваме оферти в нашите тръжни процедури, това ще си струва нещо. Това означава, че правителствените, държавните инвестиции ще бъдат по-скъпи. И ако понякога не можем да си позволим това, например, това е такъв момент в националните бюджети. И мисля, че това не е въпрос само за министрите по търговията, мисля си, че финансовите министри ще отделят известно време за това предложение, ще се питат какви ще са последствията. Ако регионите изберат да правят това, каква ще е економическата цена Да, признавам факта, че, както казва комисията, това е един опит да се отворят пазарите в други места. Това е, така да го кажем, положително развитие. Обаче се притеснявам, че няма да се постигне този резултат. Знаете, че а, в последствие от Buy American си мислим как точно може да се действа с обществените поръчки. И мисля, че това по-скоро е отрицателното последствие от това танто за танто, от тит for tat. Наистина, отговорът от Китай може би няма да е ами хубаво, грешка направихме, сгрешихме, нека да си отворим пазара. По-скоро обратното ще стане. И не на последно място, от моите по-критични бележки, комисията казва, може би аз не съм разбрал нещо, не мисля, защото доста често го чувам днес – Страхуваме се, че ще постигнем фрагментация на пазара, защото държавите членки обмислят именно това. Те си мислят да се занимават по някакъв начин да променят неблагоприятно тръжните си процедури. И ние по този начин реагираме и спираме бъдещата фрагментация на вътрешния пазар. Говорим за много различни въпроси. Все едно, че комисията по е, е подтиквано от държавите членки да прави нещо и а, аз не мисля, че това иска комисията. Ако държавите членки искат нещо, което фрагментира вътрешния пазар, по-скоро комисията трябва да бъде пазител на договора и не да се опитва да поправя грешките, които държавите членки създават, като вървят против договора. Не, трябва да се прилагат правилата, а не да се остават да бъдат тормозени и принуждават нормално от държавите членки да правят нещо, което те не искат да правят. И накрая въпроса. Страните с общите преференции, дали те се изключват? Дали те се изключват? Дали това не поставя целият процес GPA под въпрос? Ако кажем, добре, имаме това споразумение, този процес, обаче му нямаме доверие и поради тази причина си имаме собствена програма, защото смятаме, че не се постигат целите, ами ако това е целта, може би трябва да отменим целият процес, ако не смятаме, че той е надежден, което ще е тъжно. Обаче, надявам се, че тези страни са изключени може би комисията би могла да ни осветли малко по въпроса. Благодаря. Благодаря. Заповядайте, господин Либър. Благодаря. По мое мнение, този доклад е закъснял. Трябваше по-рано да излезе. трябва възможно най-малко време да се отдели, за да се разгледа. Защото ако нямаме добър обмен по силата на свободната търговия, тогава отново ще имаме държавен протекционизъм. Вече виждаме тенденции, протекционистични тенденции, които са много категорични. Единственият отговор на подобен тип протекционизъм е да отговорим с свободна търговия, която почива върху четири принципа реципрочност, баланс, спазване на международните правила, както са заложени в големите конвенции – а също така и спазване на авторските права, интелектуалната собственост по отношение най-вече на така наречените новоизгряващи економики. Когато казах вам реципрочност, имам предвид с нашите равнопоставени. И обратното, ако не са ни равнопоставени, а са в затруднение или победни, то тогава асиметрията – трябва да бъде приложена, за да могат да бъдат изтеглени нагоре. Разбира се, че сме за реципрочност, ако обаче Китай успее да построи магистрала между Москва и Берлин. Добре, тогава обаче и нашите фирми да имат право да строят магистрали или железопътни връзки или далеко съобщителни връзки в Китай. Това е невъзможно, абсолютно 100% затворено. Ако Китай, например, може да позволи както в моята страна позволяваме на канадски самолетостроителни фирми да обслужват сделки, то ако Китай не допусне същото, няма защо да говорим за реципрочност. Тук е Европа велика търговска и економическа сила. Продължаваме да сме първата всъщност търговска сила – и сме и първата преговаряща сила. Имаме сила в преговорите, която все още е значителна. 219 милиарда евро, а 150 милиарда са в китайската везна на кантара. Тоест, ако премерим, продължаваме да сме силни. Китайският пазар се отваря лека по лека. Много лека по лека, според мен, но пак върви на някъде. Така че нека да не се колебаем, да влияем на събитията. Ако не можем да имаме достъп ние до обществени поръчки в Китай, не бива да им позволяваме и на тях. Нещата са толкова ясни, няма защо да ги усукваме. това е много по-лесно за противодействие, отколкото създаването на работни места. Тук има къде да влияем. Повтарям, че нашите обществени поръчки и механизмите за търгуване са много по-открити и прозрачни в сравнение с нашите партньори. И тук всъщност сме много по- склонни да преговаряме, отколкото да търсим правата си пред Световната търговска организация или да активираме всякакви предпазни клаузи, за да защитим собствените си интереси. Това обаче не е споделено от нашите партньори, които най-нахално ги ползват. Това аз го наричам нечестна конкуренция за колко и до кога ще си затваряме очите пред тази очевидна истина и ще отказваме да предприемем действия. Реципрочността е принцип, който трябва да съблюдаваме винаги и когато го съблюдават и останалите. Затова смятам, че трябва да засилим темпото. Това вече започва да става спринт тук в Европейския съюз. Дали ще следваме американския модел на протекционизъм или ще изберем някакъв друг, но започва да има нужда от такъв механизъм, защото в противен случай бихме пострадали всички. Благодаря. Merci bien, monsieur Weber. Bernd Lange, bitte. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen, господин Ланген. Благодаря, господин председател. Да, колеги, има много общи е, позиции в тази комисия, но все пак има основни различия между моята позиция и тази на колегата Фялнер. Според нас, е, не е най-низката цена трябва да е определящото условие. Според нас, обществените поръчки трябва по-скоро да се раздават възоснова на качество, а не възоснова на е, ценови дъмпинг и е, дъмпинг на заплатите. по отношение на обществената политика и обществените поръчки трябва да се вземе предвид позицията на промишлеността и два по-конкретни елемента – а именно иновациите и околната среда. И а, е, като си имат предвид тези два основни елемента, просто не можем да допускаме най-ефтиното, най-ефтината оферта да спечели търга, независимо от това, че идва от Китай, да кажем. Трябва да настояваме да се прилагат нашите стандарти тук в Европа. И това, разбира се, означава да ги дефинираме първо. И в крайна сметка, ако дадена фирма иска да работи тук, на европейска територия, те трябва да спазва тези стандарти. Казвам го съвсем открито. Тук нещата са ясни а, и е много по-лесно, отколкото в много други страни, да се, да се разбере кои са критериите, по които се оценяват офертите. И така ние настояваме най-важните критерии да са по-скоро свързани с качеството и точно за това ще се борим, точно както се борим за това и в тукашните предприятия. в Европейския съюз са постигнати по-добри стандарти, отколкото другата света. Да вземем предвид една строителна фирма в Казахстан, да кажем, където условията на труд са доста по-различни от тези в Европа. В Европа са доста по-добри. И така, ако имаме ясни критерии за качество, те трябва да се прилагат реципрочно. Освен това, трябва да намерим механизъм, с който да се приложи всичко това. Дали законодателното предложение е най-добрият вариант, не знам. Ще трябва да обмислим въпроса. Но като цяло съм съгласен с колегите, които казаха, че трябва да се вземе предвид принципа, който се прилага и към сухопътния транспорт, а именно безопасността е много по-важна от скоростта. Благодаря много. Има ли други колеги, които искат да вземат думата по тази тема днес? Франк, заповядайте. Да, господин председател, скъпи колеги, наистина, и аз съм на същото мнение. Наистина, не може просто да изхождаме от ниските цени. Това, което се е случвало преди, 20, преди 10 години е вече не толкова меродавно, колкото това, което ще се случи след 20, след 10 години. Тоест, много страни в момента не ни зачитат като европейска институция. Лондонското метро, например, е пример за отношение от страна на Япония. Те всъщност по-скоро работят на автомобилният пазар, но не само те и други не зачитат мерките за дъмпинг, които се опитаме да въведем. В Страсбург, например, обсъждахме именно това дъмпинга на китайските слънчеви панели. Ако днес наистина желаем да се придържаме към правилата на играта, което е абсолютно похвално като усилие, то трябва всички играчи да спазват правилата на същата, на същата игра. Няма защо само да сме превантивни, а и ако някой наруши правата ни, да действаме, да се самозащитаваме. Да не забравяме, че потребителите не искат само ниски цени, не разбират защитата на правата им като гарантиране на най-низките цени. Те зачитат и, и не само економическата, а и социална и екологична страна на тази ниска цена. Благодаря. Merci bien. Peter, please. Благодаря, Питър. Има думата. Благодаря ви, господин председател. Всъщност не исках да се изказвам, но съвсем накратко. Само едно допълнение, защото според мен този въпрос е важен и не трябва да играем по националните правила или държавните правила. Имаме международни правила, правила на СТО и трябва да ги подобряваме с двустранни споразумения. Съгласна съм с господин Вебер е, и сега аз съм е, докладчик на Посита, СТО и Канада. Надявам се, че много скоро е, ще подобрим тази ситуация за това, че канадските компании имат по-добър достъп до европейския пазар, отколкото обратното и ние трябва да подобрим тази ситуация. Но нека да посоча още нещо, друг, още нещо. Малките и средни предприятия. Вътрешният пазар за тях е все още нефункционален и не функционират много добре по отношение на малките обществени поръчки и мисля, че това е ситуация, която трябва да се подобри спешно, особено особено в тази ситуация, в която се намираме в момента, защото минаваме през този период на рецесия, на сериозни затруднения, на висока безработица и сега подсилваме, засилваме разговорите, ускоряваме ги с Съединените щати, с други страни, но ние трябва да почистим собствения си дом и да въведем правила, които ни помагат, които ни помагат да създаваме повече растеж, повече работни места, за да можем отново да стъпим на крака. Благодаря ви. Много благодаря, Питър. Сега давам думата отново на Европейската комисия. Имате думата за отговор. Благодаря ви, господин председателстващ. Благодаря на всички, които а, представиха своите толкова интересни позиции по този въпрос. Мятам, че този дебат е много удовлетворяващ за нас, защото ще можем още днес да отговорим на някои от въпросите и бележките. Процесът ще продължава. Ще се изкажа съвсем накратко, но въпреки всичко ще отговоря на някои въпроси. Най-напред какво става с 85-89? Извинете, с 58-59. Всъщност, ние работим на тази основа, че предложенията на комисията ще бъдат приети нещо върху което заложихме и преди в директивата за комуналните услуги. Надяваме се, че ще бъде прието това предложение. Може би ще трябва да се преборим с други ситуации в последствие, но поне за сега това е положението. Мисля, че въпросът, който зададе господин Казак за 6 и 8 и 8, 10, дали нямаме процедури, които се сблъскват. Когато водим преговори с Брази... Бразилия да отворят своя пазар и да речем дадено предприятие е изключено от тръжната процедура, може би става дума за компенсаторен механизъм. Тоест виждаме, че има нещо, което трябва да се довърши, да се режи на ниво държава-държава или пък трябва да се намери някакво решение за изкривяване на пазара. Така или иначе може да се разгледа двустранно, но а, според нас е важно, което имаме в регламента, дата за окончателно решение и след това вече се взима съответното решение за индивидуалните предприятия но просто не искахме да избираме точно тази, този подход, защото посланието, което се отправя по този начин е изключително силно. Има по-философски въпрос, който беше поставен от господин Жадо и от други колеги, дали е добре да имаме промишлената политика заложена в регламента. И мисля, че отговорът от наша страна е много ясен. Промишлената политика е много ясна, е много важна, но обществените поръчки водят до съответните резултати, които виждаме в някои държави членки и е, до някъде отива прекалено далече, когато разгледаме глобалния контекст. Когато трябва да се прави закупуване на местно ниво, това вече променя целият режим. Според нас поне това променя изцяло ситуацията и дадохме примера хора в СТО от много години имаме норми, които отхвърлят закупуването на местно ниво защото когато започнем да казваме на хората си купувайте местни стоки, например, когато а, имаме кампания като избирайте американското, мисля, че това наистина е, води до проблеми с протекционистични мерки. А не както а, казаха някои от вас, че говорим за безусловно качество за съответните пари за съответната цена. Това така или иначе, което беше казано от ваша страна, а, беше много ясно. Още нещо, което бих искал да вметна тук и което не беше казано, е, също така и като реакция на казаното от Кристофър Фелнер. А, това, което получаваме като послание от другите партньори по преговорите, да речем в Женева, когато говорим за по-сериозно наблюдение с страните, при които има общи преференции, а, сега вече се, биваме наблюдавани по- отблизо, за да се види дали е добре да, се, да, да съществуват тези режими и дали може да окоръжаваме другите да бъдат от, по-открити. Това вече е много важен въпрос, който трябва да се разгледа. Също така възникна и въпрос за конкретните условия по консултациите и проучванията, процедура, която мисля, че вече е обществено достояние. Мога да кажа, че както и във вашата комисия, картината от общественото допитване е много смесена. Тук ще бъда много искрен. Имаме и положителни аргументи, и отрицателни, както тези, които чухме тук. Като цяло обаче получаваме подкрепа. Оценката на въздействието има конкретен проблем с количествената оценка, защото няма систематично събирани статистически данни за чуждестранното участие в тръжните процедури. Имаме оценки, имаме някои модели, имаме цифри, но те не са прияти единодушно от всички. Надявам се, че по този начин отговарям на въпроса ви. Данните не могат да се квалифицират от, качествена, от количествена гледна точка, извинете, 100%. Когато говорим за практиките на тръжните процедури, дори и по света, виждаме, че в момента, в който а, се биват застрашени местните предприятия, тогава се задействат протекционистични мерки. Има много такива а, примери. Няма нужда тук да, си, да посочваме конкретни страни, но това е проблем, който се набелязва в световен мащаб. Също така свободното движение на стоки в вътрешния пазар за стоки, които имат съдържание, което е проведено в Европейския съюз, но така или иначе тук имаме приложение за чуждестранното съдържание 50% и също нямаме чак толкова стройно изчисление, така или иначе трябва да се изчислява това съдържание, както и правилата за производство происход при внос и износ, защото трябва да се определи стоката, точно откъде идва и трябва да се определи цялостната верига по доставката, което е нещо създаващо известни трудности. След това бих искал да реагирам накратко на въпроса за развитието. Трябваше да кажа това предварително, че най-низко развитите страни са изключени от това е, предложение. Не е толкова ясно за това дали трябва да правим такова разграничение между много конкурентните страни и по-слабо развитите страни, защото тези 20% от БВП, които вече споменахме, не означава, че се запазват обществените поръчки за местните играчи, за местните водещи компании. Напротив, Когато няма подобна прозрачност, е много по-лесно за корупционните практики да бъдат оставени и да бъдат се доразвият. Но когато говорим по този начин в нашето предложение, не означава, че искаме да ограничим развитието в отделните страни. Мисля да спра тук, защото времето ни е ограничено. И последно, преди да помоля колегата да каже нещо по общите преференции и за фрагментацията на вътрешния пазар, още веднъж не се опитваме да затворим нашия пазар и да прилагаме протекционистични мерки. Според нас, альтернативата, която някой от вас предпочита да не се направи нищо, няма да доведе до положителен резултат защото в противен случай повече страни ще се ще се почувстват поощрени да имитират тези, които постъпват по този начин и затварят своите пазари. Така че основният извод е, че искаме да поощрим останалите, да бъдат по-открити и да подварят своите пазари. А не, а не самите ние да показваме, че нашия пазар е отворен при всякакви обстоятелства, докато се натъкваме на бариери на други места. Да, благодаря и само да коментирам някои бележки, които вие направихте по вътрешния пазар. Най-напред по 58 и 59 член. Както а, знаете, в настоящото законодателство тези разпоредби са включени само единствено за сектора на комуналните услуги водата, транспорта и някои услуги. Не сме включили тези норми в предложението за реформиране на законодателството за обществените поръчки, защото вече беше обяснено, че е, имаме съответните норми, които трябва да се спазват от всички участващи в тръжните процедури, заложени в този инструмент за да се включи член 58 и 59 в новия пакет, законодателен пакет, ще бъде много по-времеемко, отколкото самите преговори по реформата. По-настоящем смятаме, че трябва да присъстват в този инструмент, а не в пакета по реформите. И на второ място, за две, двата подхода, които бяха споменати, по член 6 и по общият подход по член 8 и 10, ние смятаме, че тези два подхода трябва да останат. Те са взаимообвързани и взаимодопълняеми защото процедурите в 6 и 8 са за ежедневното възлагане на обществени поръчки в Европейския съюз. Ако имаме ежедневен отказ по отношение на определени страни, в този случай може да се задейства член 10, което е една по-обща мярка. Но смятаме, че двете мерки са необходими, за да може да имаме уеднаквена политика по отношение на чуждестранните участници в тръжните процедури. Също така беше споменат режима по член 6 и това, че той ще повиши разходите 60% за някои възложители. Нека да спомена, че на настоящия режим, който се управлява по силата на член 6, е напълно в ръцете на възложителите. Затова възложителите решават изцяло дали да изключват участници в тръжните процедури. Те могат по този начин да решат и за участници от Китай дали да участват или не. И трябва да се, да се прецени дали това ще доведе до административна тежест, но в никакъв случай не смятаме, че ще има повишение с 60% на разходите на възложителя. По отношение на данните, според нашите предварителни оценки, прагът от 5 милиона означава, че за всички договори със стоеност под 5 милиона ще има открита процедура. Това означава 93% от обществените поръчки, които се присъщат в Европейския съюз. 93% ще бъдат отворени за чуждестранни участници, докато останалите 7% могат да получат отказ при процедур, по, по процесуални причини. Тоест 93% остават за отворени за процедури, иначе при другия режим отново казвам, че 60% остават открити. И пак да изтъкна фрагментацията на вътрешния пазар. Този инструмент създава уеднаквени критерии на ниво европейски общности и според нас това предложение допринася за доразвиването на вътрешния пазар. Тоест всички които участват за поръчки под 5 милиона, имат правото да участват. И тук по много подробен начин се описва при какви уеднаквени критерии възложителите могат да отхвърлят чуждестранни участници. Както вече казахме, отказана реципрочност, а комисията ще решава адхок дали отхвърлянето е приемливо или не. Тоест, тук има така нареченото а, изпитване за значима реципрочност и а, говорим за едно значително подобрение на пазара, защото по настоящен пазара е изключително фрагментиран. В някои случаи се отхвърлят определени участници, други пък се приемат от същата страна а, и това води до много сериозни различия в вътрешния пазар което означава, че е много трудно да се прилагат и митническите правила. И на последно място за общите преференции. Тук имаме наистина много сериозни а, разпоредби. Всъщност, извинявате, става дума за а, споразуменията за обществените поръчки, които са многостранни Нека да припомня, че в този случай ние спазваме своите международни задължения. Това означава, че за всички мерки, които сме договорили за отваряне на пазара с нашите партньори за обществени, правителствените обществени поръчки, те ще продължат да въжат. Всички тези условия ще бъдат отразени в нашето предложение. Просто тук, тук става дума за свободен избор от страна на нашите партньори по силата на тези споразумения. Спазваме напълно своите задължения. Много ви благодаря. Ähm, Искам да благодаря на всички колеги за това, че участваха в днешния дебат. Аз лично оставам с впечатлението, че при обществените поръчки парите винаги играят важна роля. Разбира се, важен въпросът и за единния пазар – това е в компетенциите на Комисията по единия пазар. Що се отнася до реципрочността, помислете си за френското ТЖВ и е, немските железопътни линии. В крайна сметка а, трябва да има начин бързите немски влакове също да минават през е, тунела под Ламанша, нали така? И така, колеги, надявам се, че ще напреднем бързо по този доклад. А, но също на колегите, които се надяваха, че ще има някои забавени, опасявам се, също ще е, останат доволни, защото а, може да се окаже, че темата остава да посъбере малко прах в съвета. Все пак, по отношение на оценката на въздействието, мисля, че е добре звеното за оценка на въздействието в парламента да прави преглед на темата, защото оценката на въздействието, представена от комисията, получи някои критики днес. И така ще спомена този въпрос на следващото заседание на координаторите. Също така е добре да помислим кого да поканим на изслушването. Бих се радвал много да имаме достатъчно време да говорим за въздействието върху единия пазар, единния пазар и е, въздействието върху другите страни. И така, благодаря ви много. Казвам това като докладчик а сега нека да преминем към точка 20, съвсем кратка точка, размяна на мнения мнение с комисията по инструментите за търговска защита. Получили сме доклад от 2000 за дейностите в тази област през 2011 година. Опасявам се обаче, че за да се а, обсъдят нещата достатъчно добре, трябва да ни се предоставят докладите малко по-рано, защото а, а, много вода е изтекла от тогава. И така, очаквам презентацията на комисията и припомням, а, че трябва да приключим в 6.30. Благодаря на господин Велги и господин Милер от Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Що се отнася до инструментите за търговска защита, нашата цел е да представим инструментите, които се прилагат срещу европейските износители Знаете, че инструментите за търговска защита се използват от трети страни и често се, понякога се използват по отношение на износ от Европейския съюз към тези трети страни. И е, този тип износ може да бъде засегнат и от разследвания, и от мерки. Наблюдението на мерките по търговска защита от тези трети страни е част от основните ни задачи в Генерална дирекция търговия. И разбира се, основната ни задача е да отворим пазарите на тези страни за нашите износители и да ги поддържаме отворени. Именно за това сме длъжни да осъществяваме мониторингова дейност, за да подкрепяме своите износители. И за това, ако ми позволите, в рамките на 5 минути ще се опитам да ви представя тази мониторингова дейност. Комисията изготви доклад, това е деветия доклад по отношение на наблюдението на трети страни и той бе представен на парламента през юни. Съвсем накратко. Ще го поговорим за цифрите, за тенденциите, след това ще говорим за основните проблеми и след това ще говорим за основните постижения – и след това ще направим заключение. Първо, тенденциите. По отношение на дейността за търговска защита на трети страни срещу европейски износ. Виждаме а, два реда цифри. В първия ред цифри можете да видите основния брой мерки за търговска защита, които са общия брой мерки за търговска защита срещу европейски износители. Виждате че е през, че през последните години в общи линии е, има стабилизация. През 2009 138 е, случай на налагане на такива мерки, през 2010 123, през 2011 малко се увеличава, но в общи линии е, са в един и същи порядък цифрите. Що се отнася до броя разследвания започнати срещу европейски износители. Виждате подобни тенденции. Погледнете отдясно общите цифри. 45 са разследванията през 2009 година. Цифрата пада на 40 през 2010 и на 33 през 2011 година. Така че, а, при, принципно това изглежда като спад – но ако анализирате действителността за тези цифри, на практика а, не, нещата си остават същите. Защо? Защото има предпазна дейност. Какво имам предвид? Нямам предвид двустранни а, предпазни клази, които сме обсъждали многократно тук, а, а стандартните предпазни дейности по обичайните инструменти за а, предпазни мерки. А, е, И държавите имат право да провеждат разследвания във връзка с съответните предпазни клаузи и много често те могат да се прилагат за, за вноса към, от всички източници. Тоест една такава предпазна мярка може да бъде за всички инструменти, не, а, за, за целият внос, извинете, независимо от това дали идва от Съединените щати или, или Европейския съюз. За разлика от антидъмпинговите мерки, а, които обикновено са повод за разследване срещу конкретна страна. Важни са и обемите на износа към страните, които прилагат такива мерки. Те са сравнително ниски. В Индия през 2010 година са започнати 10 такива разследвания, които не са довели до, такива, до на, последващи мерки, но това е причината за а, високата цифра през 2009 година. Все пак цифрите са голи. Дайте да видим какво стои зад тях. Да видим какви са проблемите, свързани с тези цифри. By, by the third country activities in this area is that Дейността на третите страни в тази област показва следното. По някой път правилата на СТО просто не се спазват. Европейският съюз също може да прилага инструменти за търговска защита и за това няма нищо против трети страни да ги прилагат. Стига, разбира се, да се прилагат по подходящ начин и да се спазват международно приложимите правила, а именно онези в рамките на СТО или договорени в споразумение за, търгов... за свободна търговия. Сблъскваме се обаче с няколко проблема. Първо, неправилна или неподходяща е, употреба на а, инструменти. И тук има няколко а, проблема. Първо, отмъщението, използване на инструменти в отговор на нещо. През последните години виждаме много случаи на съзиране за прилагане на инструменти за търговска защита, които очевидно изглеждат като отмъщение за нещо друго. Нещо се случва тук в Европейския съюз и веднага има реакция. Няма доказателства, че тези мерки са в отмъщение, но все пак има интересни съвпадения падения. Да кажем, Европейския съюз въвежда мерки срещу партньори от дадена страна а, и много бързо тази страна въвежда подобни мерки. Или пък а, а, тук се въвеждат мерки срещу дадени типове скенери и е, много бързо в е, отсрещната страна партньорка се въвеждат подобни мерки. Още един пример. А, е, много рядко се случва да се наложат е, подобни мерки, когато има опасност от нараняване във връзка с дадени продукти. А, но ето, има такъв случай и е, много бързо и от срещната страна налага мерки, свързани с заплахата от нараняване. И така нататък. Много внимателно проследяваме всички случаи и следим ги а, е, по време на разследването. координираме позициите си с промишлеността, с държавите членки, с представителите си в трети страни или фирмите си в трети, с фирмите на европейските фирми в трети страни, които могат да бъдат засегнати. И правим всичко възможно правилата да се зачитат и където нищо не успява да проработи, в крайна сметка предприемаме мерки в рамките на СЕТЕО. Имаме един такъв а, случай в а, Женева в момента. Надяваме се, че ще можем да ви съобщим резултатите следващата година. Използват се инструменти за търговска, предпазни инструменти понякога, вместо инструменти за търговска защита, от страни, които искат да си изпестят някои усилия, защото там трябва да се отговори на по-малко условия. Обаче, както ви казах, това означава автоматично прилагане на тези мерки срещу вноса от всички а, страни на происход. Докато, когато има инструменти за търговска защита, те могат да бъдат насочени към една или две страни има въздействие на, върху износа от Европейския съюз в тези случаи. И тук става дума за една-две страни. Това са а, някои от проблемите. След това, друг проблем липсата на прозрачност. Често се сблъскваме с този проблем. Ако даден износител а, стане е, обект на разследване във връзка с мерки за търговска защита, а, да кажем, в Канада и се вземе решение да се наложат съответните мерки, тогава този износител не винаги знае какво да предвижда за напред. Не може да си направи ем, плановете. Но обикновено с е, една цифра след е, десетичната запетая могат да, да бъдат изчислени промените, да кажем от 20,5 на 20,7. Същевременно, а когато има а, обвинение за дъмпинг, е много трудно да се види точно как се изчислява, а, че има такъв дъмпинг. И се опитваме да работим с властите на трети страни и да настояваме да се прилагат стандарти, които да гарантират прозрачност. И накрая, последният проблем, който искам да, на който искам да се спра, е все по-голямото осложняване на тези случаи. Защо? През е, последните години виждаме, е, че обемите износ, които се засягат от този тип е, мерки са големи. Същевременно и тук в Европейския съюз а, а, има много случаи, които засягат немалък обем търговия. Но има и друга причина да се осложняват тези случаи, а именно а, разширява се гамата на мерки, които се включват. И да кажем, ако в Европейския съюз имаме такъв случай, трябва да се координира работата с износителите, също времено, ако има схеми за субсидии, трябва да се види дали те са а, под а, шапката на Европейския съюз или пък са а, в съответната държава членка във връзка с правото в областта за държавната помощ и така нататък. Така че нещата се осложняват значително. Все пак да видим какво сме постигнали през последните години. Имаме постижения и то немалко по въпроса за зануляването. Както някои от вас знаят, Съединените щати прилага принципа на замаляването при изчислението на маржа за дъмпинг. Бяха засегнати много членове на СТО и се обединихме срещу тази практика на Съединените щати и успяхме да я преустановим. Това бе едно от по-особените е, и предизвикали внимание постижения. След това, нека да ви дам един пример за Украина, където имаше антидъпингови мерки срещу петролни продукти. А, ставаше дума за доста голям обем търговия, износ За 500 милиона евро Литва и Полша бяха засегнати и успяхме да направим добра координация между износителите, които бяха засегнати. Е, е, използвахме контактите си с Украина и в крайна сметка жалбите бяха оттеглени. След това имаше един случай, е, който приключи за щастие през октомври. Става дума за износа на вина и имаше добра координация с много трети страни, които бяха засегнати от, тази, от тази процедура по разследване, стартирана от Бразилия. Имаме положителни резултати, с които можем да се похвалим. Също времено е добре да се видят и общите заключения, а, а именно дейността от страна на трети страни остава интензивна, необходими са ни координирани е, усилия в тази област. Говорихме за економическата стойност на е, засегнатия обем търговия а, за увеличаващата се сложност на делата и за ролята на комисията, която е изключително полезна, защото се правят усилия да се мобилизират на всички а, заинтересовани страни за благото на нашите износители. С това приключвам, защото времето ни напредва. Благодаря. Herzlichen Dank für die Präsentation und für die Einblicke. Äh, meine Frage ist, gibt es Mitglieder, die das Wort zu dem Thema? Има ли депутати, които искат да се изкажат? Това е въпроса, да вземат отношение. Миналата седмица, например, искам аз да взема отношение, миналата седмица в Страсбург говорихме за един конкретен пример на антидъмпинг. Голяма част от депутатите заявиха, че ще са много доволни, ако комисията не използва целият предвиден законодателен срок от 9 месеца, а взема отношение преди това. комисарият а, не бе там, така че искам да проверя дали това искане е стигнало до вас и до Генерална дирекция конкуренция. Бихме искали да го обсъдим на някой следващ пленум. Дали искате отново да вземете думата? Не. So, um, if there are no other, um... ah. и, и така. А, Яник, заповядайте, имате думата. Е, <coughs> ма question va être assez brève. Въпросът ми ще бъде сравнително кратък. За природозащитниците, очевидно, един от най-важните пунктове, които искаме комисията винаги да застъпва, е така наречения пакет антисубсидиране. Това наскоро ни бе напомнено от Даниел Кастори по повод китайските слънчеви панели. Как комисията работи в момента по този въпрос и по-конкретно по въпроса за субсидиите насочени против околната среда, ако мога така да ги нарека. Този дебат вече бе воден в областта на рибното стопанство в рамките на СТО. И така искам да попита дали комисията възнамерява да включи екологични стандарти в текста за предпазните механизми. Това непрекъснато се повтаря и повтаря, когато особено обсъждаме въпроси, свързани с климатичното и изменение с, с изтичането на въглероден диоксид и така нататък. Очевидно е, че ако Европа желае да бъде лидер по климатичните въпроси, следователно трябва да се защитава, да изработи нещо като щит срещу страни, които нямат същата политика към собственици фирми как стоят нещата в работата на комисията по тези въпроси за екологичните и социални стандарти, налагани в механизмите против субсидиране на определени дейности. Благодаря. One, one second, because... Uh, Само за секунда. Преди обаче да отговорите, имам допълнителен въпрос В комисията имаме проучвания вече проведени за ефекта, който произвеждат тези антидъмпунгови мерки върху фирмите, техните служители, тяхната дейност и така нататък. Предвижда се ново такова проучване до година и е интересно човек да знае какви изводи си вадим от всички тези проучвания и какви са последиците за фирмите, потребителите, служителите и така нататък. We, we are, we are Благодаря ви за този въпрос. Аз съм заедно с моя колега, който също би искал да се намеси да отговори на някои от въпросите. И след това отново аз ще взема думата, но най-напред колегата. Много ви благодаря, господин председател първият въпрос във връзка с екологичното и социалното измерение на защитата на търговията. Може би отговорът на този въпрос няма да бъде удовлетворяващ, но когато използваме традиционните инструменти, антидъмпингови, анти субсидии, там нямаме юридически основания да защитаваме нашия случай. Т.е. ние не можем просто да кажем, че ние в Съюза имаме определено ниво на защита на околната среда и че това е скъпо начинание. И трябва да бъде отразено в всички бюджети на нашите европейски предприятия. И че това е необходимо и за нашите партньори от трети страни, които нямат същите стандарти на екологична защита. И въпросът е дали можем да направим нещо по въпроса. Можем ли да направим нещо и да постигнем резултат по време на международните преговори. Но за момента както стоят правилата на СТО и международните споразумения. Просто изчисленията не могат да включват тези цифри. Имаме можем да постигнем уреждане на спора чрез СТО, ние можем да опитаме, никой не е правил това. Но екологичните аргументи могат да бъдат включени в този въпрос, когато има конкретен случай и говорим за субсидиране или дъмпинг, има нанесени вреди и след това е заложен обществения интерес или интереса на Европейския съюз. И тук си задаваме въпроса, има ли смисъл да налагаме тези мерки или ще това, това ще бъде в ущърп на европейската економика като цяло? И в този контекст вече можем да вземем предвид екологичните а, проблеми, екологичните мерки, но има и обратния случай. А, сега, като се върна на въпроса на господин Каспари, дали правим последващи действия, след като сме наложили мерки. Нямаме такава систематична процедура. Обикновено налагаме мерки за 5 години. И след 5 години вече се стига до един момент, в който те излизат от употреба и а, може да се направи удължаване, ако има подадена жалба, ако има подадена молба от страна на индустрията. В този случай ние започваме процедура по преглед и виждаме дали мерките са били ефективни. Това е най-вероятният сценарий, при който разглеждаме мерките и техния резултат. В противен случай, основният ни, водещият принцип е да действаме само при поискване, така да се каже. При поискване започваме разглеждане на съответния случай. Обикновено имаме подадена жалба от съответното предприятие. Предприятието трябва да има основание и се започва случай при подозрение за дъмпинг или субсидиране. И това е същия случай. Да речем, европейско предприятие ни казва, защитата е неефективна. Ние разглеждаме конкретния случай. Ако дойде износител и ни каже, вашите мита са прекалено високи и това просто ни изхвърля от пазара, а, и ако има достатъчно основания, правим отново преглед. Но всичко това става при поискване. От друга страна, ние пък не сме слепи и междувременно това, което правим е да се допитваме, да ползваме нашия добър достъп до статистическите данни и специфичните статистически данни възоснова на член 14.6 ние получаваме отчитане от митниците за митата събрани в случаите срещу дъмпинга. И това е бърза процедура, която се прилага след вноса и можем да видим дали мерките са ефективни а, в случая и какво е развитието на обемите за този продукт и какви са а, таксите и метата срещу дъмпинг, които се събират. А също така имаме и заобикаляне на правилата на пазара. Много често виждаме, че когато се налагат сравнително високи мита, веднага след налагането на метата, виждаме модели за избягване и заобикаляне. Това е много важно в статистиките за вноса и в този случай провеждаме процедура при заобикаляне на правилата. Всъщност въпросът дали трябва да има регулярен надзор върху мерките, които прилагаме за европейския пазар и за европейската промишленост. Тази идея вече възникна преди няколко години в контекста на зелената книга на комисар Менделсон и там става ясно, че европейските предприятия, без изключение казват, че не искат подобна процедура. И причината е една единствена, че за тях би било много скъпо, защото може да оцените развитието на европейските предприятия само единствено ако се направи същото проучване, същото разследване, същото разглеждане, както е първоначално. Тоест трябва да се разгледат предприятията, ползвателите, потребителите, вносителите, износителите и в този случай, ако се стигне до подобно заключение или противно, или до някакво различно заключение, добре, но а, въпросът е, че има много сериозни ресурси, които са включени. И това получихме като отговор от европейските предприятия, че те не желаят подобна процедура. Може участници на пазара, износители, вносители да кажат, тук става нещо, което не е добре и тогава вече се действа подобаващо. Още нещо, когато се налагат високи мита, наричам се в сравнение с Съединените щати, налагаме много по-низки мита и вие го знаете, но за разлика от други страни имаме допълнителен инструмент за изчисление, така наречен инструмент LCD. Когато изчисляваме марш за дъмпинг, това не е последната ни дума. И правим второ разглеждане и а, разглеждаме пълния марш. И ако няма нужда от пълния марш, тогава налагаме по-низко мито. И в този случай а, мога да ви кажа, че повече от половината от митата ни а, са занижени именно благодарение на този инструмент. И най-вече, като сравним ползвателите на, на другите ползватели на този инструмент, виждаме, че техните резултати са много по-ограничени. много ви благодаря. Има ли някакви други изказвания? Ако няма желащи да вземат думата, Искам да кажа, че презентацията ще бъде раздадена на всички депутати, на всички наши колеги през следващите няколко часа. По този начин искам да приключа заседанието, искам да ви припомня, че нашата комисия ще организира семинар за резултатите на 18-19 декември. Благодаря ви много за участието днес. Сега точка 21. Разни. Не виждам някакви бележки. Точка 22. Следващото заседание ще се състои на 17-18 декември. Искам да благодаря на всички, които взеха участие днес на нашето заседание. Благодаря на секретарията. Председателят любезно благодари на преводачите. Желая ви приятно начало на коледния сезон. Благодаря ви. Довиждане. you.